Kollegen, wir Продължаваме нашето заседание и искаме да приветстваме най-сърдечно членовете на е, Комисията по външни работи с председател Брок. Е, представяне на специален доклад за Европейската служба за външна дейност и искам да приветствам е, нашия бивш колега Фашакаш, член на Сметната палата. Давам думата на господин Фашакаш. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, скъпа Инге, уважаеми е, господин Брак, е, за мен е голяма чест и радост същевременно да бъда днес сред вас в е, вашето съвместно заседание на Кокобил и Афет и да мога да ви представя специалния доклад на Европейската сметна палата. Не искам а, е, да благодаря най-сърдечно на вас, госпожо Гресле, че направихте възможно всичко това. С това заседание днес, ако мога на немски да се изразя, ние искаме да убием с един удар два заека и е, всъщност е, да е, отговорим на справедливото желание на АФЕД да се изготви доклад за създаването на СВД още преди изслушването на бъдещите комисари. Да можем да анализираме този доклад, но също така да отговорим и на легитимното желание на е, Кокоби, е, доклади, които спадат в нейния ресор и които са възложени от нея, първо да бъдат обсъдени в рамките на тази комисия. А, а, мисля, че беше преди около половин, година и половина в тази комисия беше изслушана баронеса Ештън в качеството и на заместник-председател във връзка с създаването на СБД бяха зададени множество въпроси и след това, уважаема госпожо председател, вие възложихте на нас Европейската сметна палата да изготвим специален доклад по тези въпроси. Ние с удоволствие се отзовахме на вашата молба, тъй като самите ние бяхме е, на мнение, че това са изключително важни въпроси, не само по отношение на размера на сумите, все пак става дума за 800 милиона евро, но и поради политическото значение е уместно да се направи проверка в случая. Позволихме си да се е, спрем не само на конкретните въпроси в рамките на изслушването, но и да отидем малко по-далеч. В нашия специален доклад сме задали три основни въпроса. Първо, дали изграждането на СВД е подготвено е, по разумен начин, дали ресурсите са били приоритизирани и организирани по подходящ начин и дали СБД е, е направила добро съгласуване с комисията и държавите членки. Може би ще се очудите, че първия въпрос е, е свързан с миналото и вземането на решения на съвета, извинете, но понякога не ми хрумва немската дума, за нас е важно е, обаче всичко това, защото след подробно проучване ние установихме, че изготвянето, създаването на СВД е, протече прибързано, не беше подготвено достатъчно и беше свързано с много ограничения и неясно дефинирани задачи. Трябва да ви призная, че в е, Сметната палата проведохме дискусия по това дали е задача и мандат на Сметната палата да прави коментари е, и, и забележки на съвета, но смятаме, че е, тези недостатъци при приоритизирането на организацията и разпределянето на ресурсите е, ограничава ефективността на СВД. Какво установихме? Установихме, че ролята на СВД много късно е установена и е била дефинирана твърде неясно. Историята е известна на всички вас. Първо беше създадена службата на върховния представител за външната политика и политиката на сигурност с Лисабонския договор края на 2009 и едва в средата на 2010 година беше създадена тази служба СВД, за да подпомага върховния представител. Е, още тогава не бяха поставени стратегически цели на тази служба, бяха очертани само някои задачи и то съвсем в общ порядък. Например, е, подкрепене на върховния представител, оказване на съдействие на президента и на Европейския съвет и също така съдействие на различните институции и също така добро сътрудничество сътрудничество с парламента звучи правилно, обаче тези задачи трябваше да се дефинират по-точно. Освен това, всичко тогава беше направено твърде прибързано, Европейския съюз имаше финансови проблеми и по тази причина беше взето това е, странно решение СБД да е, съответства на изискване на нещо като е, бюджетен неутралитет, т.е. не бяха предоставени нови бюджетни средства за СВД, което означава, че СВД като самостоятелна организация или служба просто не може да е, изпълнява необходимите административни и други дейности, а само тези, които е, а да ползва услугите на комисията и на други висши служби. И всъщност беше установено още, че само Отделите за отделните страни могат да се прехвърлят и с основание установяваме, че важни теми като климат, търговия и така нататък, за съжаление, не са добре обработвани от СВД. Е, можем да посочим, че е, СВД не смята за своя приоритет е, стратегическа рамка за политиката на Европейския съюз. Е, казано на прост немски язик, това означава, че при създаването на СВД е, неотложните задачи получиха предимство пред стратегическите задачи. Никога СБД не се е обръщала към стратегически измерения. Заместник председателя е, върховния представител госпожа Аштън посочи, че СВД е, ще функционира като институция, ще се грижи за стратегически партньорства, въпреки че те съществуват от десетилетия и укрепване на европейската политика на съседство като реакция на арабската пролет. Тоест е, става дума за неотложни задачи вместо дългосрочни стратегически задачи и по този начин е, съвсем основателно европейския Европейския парламент и държавите членки поискаха съставът на ЕЕД да бъде следния. Една трета от комисията, една трета от съвета и една трета от е, държавите членки и то е, Смятам, че точно това създава проблеми, създава напрежение. Е, много комплексна структурата на АЕД. Е, по този начин. Това е, е една е, много комплексна, много сложна организация, необичайна за структурите, които работят във външната политика имат повече административни задачи отделите за отделните страни и СВД има много повече ръководни кадри, отколкото предходните институции. В нашия доклад се опитахме не само да анализираме проблемите и да направим забележки и коментари в тази връзка и да дадем препоръки. Опитахме се да установим причините за тези проблеми. И тя е следната, че СВД естествено е, получи предписанието една трета от сътрудниците да бъдат от дипломатическите служби на държавите членки и по тази причина бяха създадени прекалено много нови работни места. Трябва да се добави още нещо, е, което трябва да бъде обект на специално внимание. Въпросът за е, специалните представители на Европейския съюз. Знаете, че те е, първоначално играеха важна роля при координирането на външнополитическите въпроси между е, комисията и съвета. Със създаването обаче на е, СВД този въпрос вече не е актуален. Всички ние си спомняме казаното от баронеса Аштън, а именно, че това е анахронистично и трябва да се премахне. И така от 12 места станаха 9, сега са 11. В нашето проучване и при нашия одит установихме, че както страните в съвета, така и ЕАД е, намират важни функции за тези специални представители и всъщност имат интерес тяхната позиция да се запази, обаче мандатите са много широки на тези специални представители, дава им се висока степен на гъвкавост при изпълнение, обаче това затруднява оценката на тяхната дейност и е факт, че въпреки, че тези специални представители избиратели всъщност получават своя мандат за кратко време, те работят повече от 8 години, като мандат имам предвид и трябва да посоча, че тези специални представители, поради факта, че бюджетът им се поема от комисията, всъщност не е е, са много запознати с дейността на СВД. Един специален въпрос, който непрекъснато се задаваше при изслушването на госпожа Ештън, а именно, че е, е, процедурата по назначаване е много дълга, много сложна и е, също така се стига до дисбаланс при географското разпределение, а също и при разпределението на задачите. Що се отнася до координацията на СВД, ние знаем всички, че СВД е, е самостоятелна организация, която не е подчинена нито на комисията, нито на съвета. Важна задача е обаче координирането с комисията е, да е, бъде много интензивно. Всъщност е, през последно време в много отношения беше подобрена координацията, обаче все пак може да се каже, че има още потенциал за подобрение. Координацията с комисията беше ефективна само отчасти. Трябваше да установим, че е, заместник-председателката на комисията е участвала само в една трета от заседанията на комисията и този специален съвет за координиране на външната дейност на комисарите, т.е. комисарите, които се занимават с външна политика, е свикан само 4 пъти и никога не е ръководен от е, върховния представител и заместник председател на комисията. Искам да подчертая това, защото е, с е, е, радост е, чух от господин Юнкер, че е, този проблем ще се реши е, като е, е, бъдещият върховен представител и заместник е, на комисията ще има седалище в сградата Берлемон и е, всеки месец ще провежда заседания с комисарите. Смятаме, че това е важен напредък. Смятам, че е, това до голяма степен е, отговаря на нашите предложения и оценки. Установихме също, че средното и ниското равнище е, показват по-добра работа, обаче трябва да посочим, че е, ще бъдат създадени нови структури, където координацията ще бъде по-добра. Сега за европейската делегация при нашето е, при нашия одит е, ние посетихме различни страни. Аз, например, бях в Берлин и в Варшава и с радост установих, че държавите членки, които смятат, че е, е, преобразуването на бившите делегации на комисията в делегации на Европейския съюз е положителна стъпка. Сътрудничеството обаче трябва да бъде взаимно. До сега, преди всичко, делегациите на Европейския съюз поемаха инициативата да информират систематично за важни неща, но трябва да има взаимно според мен. Що се отнася до състава на тези делегации, тук е, е, продължава да съществува проблема, че поне половината от бюджета на делегацията се поема от комисията все още, тъй като е, там се изпълняват много важни за комисията задачи. Освен това има една твърде негъвкава система, която се отразява върху процеса на вземане на решения в делегациите и поради това пречи на ефективността на тяхната работа. Искаме тези представителства, тези домове на Европа наистина да функционират като такива. Ще трябва да се отчитат а, някои а, изисквания, като например за колокейшн. Смятам, че по този начин координацията ще бъде по-добра. смятаме, че а, това ще бъде в полза на европейските граждани, особено такива, които нямат представителство в съответните страни. Това ще бъде а, наистина много добро за имиджа на Европа. Това бяха нашите важни коментари и а, заключения. Позволихме си да формулираме седем препоръки и е, се надяваме тези препоръки да бъдат възприяти положително от СВД и да бъдат изпълнени. Надяваме се също, че е, и за това, че в своето писмо баронес Ещан споменава този доклад и посочва, че това ще бъде една от най-важните задачи на нейната приемница да изпълни препоръките от нашия доклад. Това беше накратко за нашия доклад. Радвам се за предоставената възможност да мога да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви. Ja, herzlichen Dank. Благодаря. Благодаря, уважаеми колега. Мисля, че мога да се обърна към вас така, така че в случая прескачаме разделението на властите. Аз мисля, че трябва да благодаря и на Инге Греста и на Комисията по бюджетен контрол за това, че можем да проведем това заседание. Е, през е, следващите седмици ще трябва да изслушаме, е, да подготвим изслушването на върховния представител и всъщност много от нещата, които казахте, са обект на критика от наша страна, поради което е много добре, че сега се представя този доклад, защото до някъде легитимира нашата подготовка подготовка. И сега можете да кажете, чашата е половина пълна или половина празна, но все пак за кратко време трудно може да се изгради такава служба и е време сега да се установят грешките от тази прибързаност. мога да кажа, че някои от нещата бяха наследени. Имам предвид проблемите. Имам предвид специалните представители. Винаги съм бил на мнение в нашата комисия, че е, е, е те трябва да бъдат изцяло включени в СБД. И е, ако има е, споразумение да им се сключи споразумение между институциите, за да се използва синергийния ефект във външните отношения, ще трябва тези специални представители да работят там, където трябва да не се създава специални ситуации като 179 служители. И аз не знаех обаче, че те 8 години работят. Това го научих от вашия доклад. Адхок 8 години, ако знаех, аз щях да кандидатствам да работя там 8 години. Но сега вероятно е много късно. Да. Е, значи е, да се е, избират специални представители за 8 години, ами това е двойно времето на един обикновен посланик или ръководител на делегация. И тук ми се струва, че става дума по-скоро за обичайно право да се създават такива паркови ландшафти, отколкото да се е, преследва изискването за оперативна политика. Е, сега, е, бюрокрация в съвет и така нататък, да, наистина. Е, смятам, че по тази причина ще трябва много твърдо да се отнесем към тази тема и казах вече, че е, с ваша помощ е, това наистина е тема, която трябва да бъде дискутирана от гледна точка на бюджета. Искам още веднъж да повторя, че Трябва да видим как върват нещата с суенергийните ефекти. Аз говорих два пъти с госпожа Могерини. Тя ще изпълнява функциите си на италиански комисар и ще се опитва да участва в почти всички заседания. Е, организационната форма да ръководи клъстър е, всъщност е, първият ти заместник, е, комисар по външни работи, е, който да бъде посочен, той това няма да има е, никакъв синергиен ефект. И по този начин всъщност не се получава синергиен ефект, а недоверие и няма да има никакви резултати. Е, аз мисля, че от двете страни, от е, новия върховен представител и от комисията има е, готовност да се споразумеят. Ако ръководните лица не го направят, не може да се очаква от другите. Така че трябва да има ясен сигнал в тази насока и смятам, че е решаващо да се концентрираме точно върху тези въпроси. Естествено, трябва да обсъдим и някои въпроси, които са свързани с финансовата регулация. Аз е, установявам, че е, тук е, ще трябва да се говори за въпроси, свързани с бюджета на СВД и комисията, също така особената административна тежест за делегациите мисля, че е, трябва да се е, занимаем още веднъж с е, този въпрос. Е, ще трябва в сферата на външните отношения да е, засегнем и въпроса за финансовия регламент. Като гледам Украина или е, Ирак и Сирия, е, колко дълго време ни трябва, е, докато можем да помогнем, до тогава руснаците биха напреднали много. И е, искам процедурите да са такива, че да позволяват по-бърза работа. Това всъщност поражда много негативи в държавите членки по отношение на ефективността на европейските институции, така че ще трябва да си помислим как темата ефективност и контрол – да я въведем в една добра симбиоза, да функционират и двете неща. Не е възможно е, повиса... и не трябва да се мисли, че повече ефективност означава по-малко контрол. Трябва да се намери е, начин да бъдат съгласувани тези два критерия, така че да нямаме е, нужда от специални процедури. Ако е, има помощ за чужбина и тя постъпи е половин година по-късно, просто можете да забравите, тя вече е неефективна. Е, повечето средства като чуждестранна помощ е, се пилеят, защото постъпват много късно и вече политическата цел, политическото предназначение не е актуално. И е, мисля, че този доклад ще ни даде възможност да обсъдим отделните точки в него от е, нашата комисия. От името на нашата комисия мога да кажа, че ще се отнесем много сериозно към този доклад и е, ще го е, включим в неотложните въпроси. И Инги Инге ще работим заедно с вас и ще можем и ние заедно с вас да заплашваме така че да постигнем успех. Благодаря. Давам думата сега на госпожа Луначък. Благодаря много на Сметната палата. Въпросите, които току-що повдигнахте, както каза господин Брок, са подобни на онези, които повдигнахме и ние, когато се създаваше службата за външна дейност. Благодаря на специалния представител. Благодаря и за критиката към специалния представител. Моят опит а, говори, че има. можем да обсъждаме колко да е мандата им дали са необходими. Трябва да видим какви постове ще получат в съвета. Аз мисля, че имаме нужда от нови критерии, за да знаем дали това ще бъде необходимо или не. Благодарна съм и за това, че повдигнахте въпроса за делегациите и за това, че те трябва да бъдат консули за държави, за гражданите. Много държави членки не искат това, защото имат свои посолства. Но дори тези, които не искат, често използват консулствата на други държави. Един въпрос към вас. Ще има ли нужда от промяна в договора? Можем ли да говорим за европейски посолства, не делегации, защото е, обикновените европейци не разбират за какво говорим? Може би действително ще имаме нужда от промяна в договора, за да може да говорим за посолства. Един въпрос към вас когато говорихте за върховния представител, в германския вариант се използва думата за мъжки род. На английски язик се говори за нея. На немски в мъжки род. Аз знам кое от двете е първо тъй като ще има жена върховен представител, в германския вариант трябва да използваме женски род. На немски язик се казва подкрепа за върховния представител на при неговите изпълнения, а на английски язик нейният мандат. Е, е, нещата са различни в различните езици. Мисля, че и на немски език трябва да бъде казано както трябва. Госпожа Аяла Сендер. Благодаря, госпожо председател, благодаря за този доклад. Благодаря за препоръките. Проблемите са ясни. Цяло чудо е, че СВД изобщо беше създадена в сложната ситуация. Глобалната криза, економическата криза и един анекдот. Строгата бюджетна неутралност – доведе до това, че върховният представител спази бюджетните ограничения. Сложната структура на СВД беше подкрепена от нашата комисия. Успяхме да запазим и сигурните канали за обмен на информация. Тогава, когато нямаше друго решение. Бюджетната неутралност е спазена. Имам обаче един въпрос към господин Фазака, Фазакас. Искам малко повече подробности последните въпроси. Казахте, че по поръка 73C СВД би трябвало да разработи цялостен план, за да се засили вътрешната съгласуваност. Какво мислите за цялостното планиране и за общата стратегическа рамка. Ние отдавна настояваме за това. искам европейска стратегия, а не просто решаване на кризи в момента, в който възникнат. Бихте ли каза няколко думи за стратегическата рамка? И когато казвате, че сложността на сегашната рамка, имайки предвид бюджетните ограничения, предполага, че делегациите очевидно иска да помагат на гражданите и тази тези дейности трябва да се усъвършенстват. Какво конкретно имате предвид? Господин Фазокош, и в заключение искам да ви напомня, че създаването на СВД е позволи на държавите членки да реализират много економии е, от е, дипломатическа дейност. Понякога те са делегирали е, дейности на тази служба. Това е положително. Службата беше създадена при бюджетна неутралност, но и беше възможност държавите членки да реализират економии. Така че нека да отчетем това, когато предлагаме усъвършенстване на услугата в бъдеще. Господин Чернецки. Дякую bardzo, panie Шунчонци. Rzeczywiście. Благодаря. Да, ще бъде интересно да чуем докладчика в Комисията по бюджетен контрол. Ако се върнем 2011 година, част от нас ще си спомнят, че за първи път тогава обсъдихме СВД, аз бях докладчик. Така че аз добре помня миналото. Благодаря за доклада. Благодаря за усилията, които сте положили е, при изготвянето на този документ. Сметната палата посочи различни слабости в СВД, що се отнася до делегации, разпределение и така нататък. Мога да цитирам, че СВД и комисията са работили частично ефективно и ефикасно. Може много да се направи за подобряване работата на СВД има обаче и други въпроси, които според мен са много интересни. Много хора от новите държави членки, не само аз, смятат, че географският критерий в СВД не е зачетен. При това меко казано. Би трябвало дори да кажем, че има дискриминация срещу нас. След това тези удобни местенца, дадени на специалните представители, са също интересни. Това също е доста проблематично, според мен. Това, което каза госпожа Луначек, е вярно. Има хора, които си сядат в удобните офиси и се занимават само с кариерата си. Не бива да забравяме също колко струват сградите на посолствата, сградите на делегациите и понякога тези разходи са изключително високи. Благодаря. Благодаря за предоставената информация. Имам конкретен въпрос към Сметната спалата. Как е, от гледна точка на бюджетния контрол разглеждате искането на някой, че СВД, респективно персонала, да е, получат правомощия за контрол върху изразходването на средствата. Господин Клавър. Благодаря, председателю. Да, наистина, в така наречената зона на прозрачност и откритост, която би трябвало да съществува в институциите на Съюза, това ще бъде една отлична възможност да се проведе при закрити врата заседанието. Отново да накоплатеца не може да чуе а, нищо за тази скъпа сфера. Е, има ли реципрочни взаимоотношения за ползване на посолства в различни части на света? Не казвам, че е и Нужно е да се създават нови повторни посолства по целия глобус. Сметната палата не говори за ограничаване на броя на членовете на делегациите. Понякога даже няма смисъл да има делегации в държави като Фиджи и Венецуела. Според мен там делегация не е нужна. Така че това е ненужен разход. Намираме се във времена на криза, затягат се колани, ограничават се бюджети във всички държави членки на Съюза. Това е напълно ненужно. Значи не става дума за 28 представителства за едно на Фиджи. Това може би било най-рентабилното решение. Е, разбира се, избрах малко лош пример. Господин Савана има думата. Благодаря. Благодаря на Сметната палата за доклада. Има много важно заглавие. Учредяване се нарича този доклад. Учредяване на СВД. Но, всъщност, оставам с впечатление, че това ще е една отлична възможност да се върнем в самото начало. Знам, че е прекалено много това, но в своите препоръки докладът казва в 73б, че СВД трябва да разгледа с държавите членки и комисиите необходимостта и възможността да се подготви нова стратегическа рамка от цялостен характер. Това е доста сериозна задача и мисля, че точно тук трябва да се върнем. Тоест, имайки предвид всичко това, да, това е необходимо. Има дублиране на структури. Трябва да има оптимизиране на финансовата структура. Това е необходимо. Но, ако това е създадено много бързо и погрешно, то тогава наистина трябва да се върнем в нулевата позиция и да изградим наново изцяло СВД. Така че ще е добре тук да има оптимизация. Има прекалено много хора, прекалено много шефове и прекалено малко резултати, всъщност, в действителност. Това е от е, гледна точка на контрол на бюджета. Това е в интерес и на АФЕТ, според мен, защото то стига до сърцевината на целия проблем, а то е, че трябва да имаме обща политика за сигурност и външни работи. Недостатъчно е това, така че трябва да се върнем в самото начало и тогава бихме могли да получим и повече такава обща политика. Благодаря. Данк. Благодаря. Току-що ми хрумна, че наближава обедната почивка и давам думата на последния колега сега. Е, благодаря, е, уважаеми колеги. Аз мисля, че исторически момент е, Конти Афет да създават заедно и мисля, че по този начин пишем историята на парламента. Можем обаче да напишем много повече европейска история, ако успеем да а, обединим представителството на 28 държави членки едно на Европейския съюз, мисля, че трябва да бъдем смели в исканията си и да кажем, че целта е поне консулската дейност в бъдеще да се е, изпълнява от едно общо европейско представителство. Що се отнася до състоянието на бюджета, на бюджетния недостиг в много държави членки, мисля, че ще трябва ясен сигнал да се изпрати към онези държави членки, които са критикували Европейския съюз, но в случая продължават да поддържат това мултиплициране на функции и на служби. Благодаря е, за изказването. От гледна точка на комисията Контас е, искам да благодаря на колегите от АФЕД. Имаме е, някои послания във връзка с изслушването. Първо да се преработи органиграмата на СВД. Що се отнася до ръководните позиции, би трябвало някои да бъдат премахнати. Също така включване на специалните представители в СВД. Това са 25 е, милиарда евро, които липсват и след това под делегациите. По време на създаването на СВД ние се занимавахме много подробно с е, двойната шапка, двойното подчинение. И сега е, това да се преработва за всеки член на делегация, според нас не е правилно. Ние е, съветваме за е, нова централизация на административните задачи, т.е. рецентрализация. Е, ние виждаме, че СБД има много сътрудници, които се занимават с административни задачи. Това са всъщност най-скъпите служители. Ще трябва а, да ги а, наблюдаваме, а, да се осигуряват жилища, имат право на отпуска и така нататък. Всъщност а, тук не става дума за а, подделегация, за а, преработка на цялата административна структура. И искам а, да дам думата сега на господин господин Патрик Чайлд от СВД. Е, благодаря ви, че дойдохте. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на представителите на Сметната палата за тяхното сътрудничество по време на изготвянето на навременния доклад. Благодаря на колегите от е, комисиите за тази навременна дискусия. Както казаха много депутати, Надявам се, че повдигнатите въпроси ще бъдат много полезни, когато се ориентираме в прехода на институциите. Тъй като нямаме време, аз ще се съсредоточа върху няколко от въпросите по въпроса за е, наличието или отсъствието на обща политическа стратегия, обща стратегия за сигурност за Европейския съюз. Да, това е въпрос, който беше обсъден неколкократно, в това число с държавите членки и съвета. По време на бурния етап на създаването на службата нямаше консенсус, че това е подхода, но се надявам, че този въпрос ще остане открити. Ще видим как госпожа Могерини ще го реши. Бих казал две неща. Първо, външната политика и външните отношения са непредсказуеми. Те зависят от събитията. Аз е, много съм твърдо убеден, че трябва да създават приоритети и че трябва да се използват ресурсите оптимално. Трябва да имаме възможност да реагираме. Днешните събития и основните предизвикателства, пред които сме изправени, едва ли някой ги е предвиждал, когато Катрин Аштън пое пощата. По въпроса за специалните представители на Европейския съюз, смятам, че това е наследена характеристика от преди Лисабонския договор. Независимо от това, те имат ясно правно основание в договорите и опита сочи, че когато възникне конкретна регионална ситуация или възникнат тематични въпроси, е, СВД е, могат да дадат е, важен принос. През последните месеци Катрин Аштън говореш, обсъди тези въпроси и сме благодарни за, на парламента за подкрепата, особено по отношение на финансовия аспект. по въпроса за служителите, балансът в висшето ръководство би могъл да се усъвършенства в бъдеще. Катрин Аштънс повдигна този въпрос в прегледа през 2013 година. Този разговор трябва да продължи по географския баланс. Ние се отнасяме много сериозно към този въпрос. Смятаме, че в службата трябва да има представителство на всички държави членки. Ние следим отблизо този процес. Има една или две държави членки, които имат малобройни представители и ние смятаме, че тези страни трябва да публику, да предложат убедителни кандидати. Не бих казала, че има, че разделителната линия е между стари и нови държави членки. През 2014 година излязахме с доклад, който дава интересна и полезна информация. Няколко думи за делегациите. Съгласен съм, че колкото повече развиваме сътрудничество между нашите делегации и посолства на държавите членки, толкова по-добре, особено в момент на бюджетни трудности. Ако делегациите могат да споделят повече от тежеста, аз мисля, че това ще бъде полезно за видимостта на Европейския съюз, но и за данакоплаците. И в този контекст конкретния въпрос дали делегациите трябва да поемат повече отговорности в областта на консулската защита. е действително въпрос, който обсъждаме с държавите членки. Това е въпрос, по който трябва да разговаряме с държавите членки от гледна точка на ресурсите. Консулската дейност изисква е, сериозни средства. Е, ние закрихме делегацията в Вануато в резултат на решения за оптимално използване на ресурсите. Много често делегацията присъства в страни, в които малко държави членки могат да си позволят да изпратят представителство. И накрая искам да благодаря на Сметната палата и на членовете на комисията за това, че отдавате признание на трудната бюджетна и политическа среда, в която работим. Подкрепата и разбирането на Европейския парламент винаги са били ценни за нас. Твърдо сме решени да продължим да работим заедно. Благодаря. Благодаря, господин Фашакаш, за становището на Сметната палата. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, първо позволете ми да благодаря наистина трикратно. Благодаря за това, че ми давате възможност за това, че е, проявихте интерес и е, благодаря на трето място за положителните ви коментари и предложения. Наистина, ние имаме надежда, че нашия доклад не е изготвен за да бъде забравен, а за да бъде приложен. Тук беше споменато, че нашия доклад напълно се вписва е, в работата на Европейския парламент, на АФЕТ, на КОНТ и така нататък и че отговаря на техните изисквания. За това е, ние искахме да изготвим независим професионален доклад, на който да могат да се позоват тези, които желаят и също така чрез някои примери да покажем как може да се постигне напредък. Както господин председател Елмар Брок каза, има някои първоначални трудности. Може да се каже е, до известна степен детски болести, които трябва да се преодолеят с времето. Но въпреки това е важно ние да не забравяме, че е, много бързи, много прибързани решения бяха вземани от съвета. Ние като е, сметна палата не можем да правим препоръки на съвета, но вие като парламент можете да вземете този пример и да посочите, че трябва да се извадят необходимите полуки. Ние смятаме, че СВД всъщност е важен инструмент за общата външна политика. Важен инструмент, който трябва да се прилага от професионални, е, от професионалисти в Брюксел е, и извън Европа. Било във връзка с е, конкретни политически задачи или с задачи от по-общ характер. Да се върна на въпроса на госпожа Луначе. Когато проучвахме материалите, беше ясно, че всеки искаше да бъде посланик в женски род. Е, нашия колега от ЮКИП не е тук, но англичаните е, бяха тези, които е, наложиха вето. Позволете ни да работим и по-нататък с тази титла. Не титлата, съдържанието е важно. Ще се радваме, ако има напредък в дейността. Е, сега, във връзка с е, консулската дейност, един пример за това колко е важно, че работихме по тази тема в началото, ние получихме нещо като отказ, в който се казваше, че в е, договорите това не е предвидено, което не е предвидено няма смисъл да се прави и ние още тогава трябваше да убеждаваме ЕСВД да осъзнае значението на тези европейски представителства, че те трябва да представляват Европа, Унгария, да се, не да се обръща винаги към Австрия, просто защото Австрия има повече посланици, а просто Европа да бъде представлявана. Това беше казано и с а, а, някои членове на Европейския парламент, също и с Конт разговаряхме по тия въпроси. А, наистина не се предвижда и ние а, по тази причина имаме тази негъвкавост при бюджета. Но от момента, от който СВД проявява готовност да поеме тези функции, чух това с радост, държавите членки, както каза госпожа Яла Сендър, ще реализират економии и парламентът също би могъл да поеме част от тези важни европейски функции. Сега по е, превода аз едва е, вчера вечерта и получих немския текст. При нас е, е се работи на английски язик, използвал съм английските технически термини. Съжалявам, че преводаческите служби е, е, са допуснали тази грешка, в кой род да бъде върховния представител, ще поправим грешката. Е, сега, госпожа Сендър попита какво следва да разбираме под rigidity. Първо е, тези консулски дейности, след това трябва, че могат да се поемат отделите за страните, но другите специализирани отдели са или ресори са били занемарени и днеска чуваме, че СВД страна до това, че няма експерти по енергетика, по е, опазване на климата и така нататък, въпреки че това са решения на е, европейско равнище. Е, това е, имаме предвид под реджиите, а в точка С, където задава въпроса защо е, трябва кохерентното общо планиране да. Е, получи приоритет. Причината е, че искаме функцията на СВД като постоянен представител на тези срещи на съвета да играе стратегическа роля в съвета. Разбира се, е, както беше казано от всички тук, е, има положително развитие. Не искам обаче да противореча на колегата Карби. Наистина преди имаше много представителства на Европейската комисия. Те сега са разширени и трябва да посоча, че всички държави, към които се обърнахме, ние се обърнахме към 35 страни, всички те го взеха като положителен пример че те е, не е, изпълняват само функции на комисията като помощ за развитие или други хуманитарни функции, но като европейски домове е, са на разположение за интересите на Европа и е, са място, където посланици на е, други страни отиват е, за да търсят е, отговор на въпросите си. Давам право на господин Сарвана. Съгласен съм. Е, за мен също е важно е, да имаме е, една а, преработена стратегия за външната политика и политика на сигурност. Ние като сметна палата а, разбрахме нещата така, че а, е, това ще облегчи дейността на СВД, т.е. не винаги СВД да изпълнява само неотложни задачи и стратегически задачи. Разбрахме обаче, че не е задача на СВД това и по тази причина решихме, че СВД трябва да поеме инициативата и да провери възможността за практическата приложимост на такава стратегия и да действа като пионер. Така ние виждаме нещата. Радваме се винаги, когато установяваме, че докладите ни е, се възприемат сериозно от членовете на Европейския парламент. Е, е, радваме се и очакваме дискусията с вашия докладчик на 16 октомври. Благодаря. Председателката, благодаря. С това закривам заседанието. Кон ще се срещне днес за следобедно заседание е, в 15 часа. Благодаря на всички и на преводачите за това, че работиха повече.